заедно и с подкрепата на Европейския парламент ще намерим решение, за да преодолеем тази много отрицателна ситуация. Благодаря, господин комисар. С това приключваме обсъждането по този доклад. Следващия доклад е от Паскал Грюни Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионално развитие, гъвкавост и сигурност и нови форми на социален живот. Имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Може би най-важното послание е, че договорът, че безсрочният договор трябва да си остане нормата. Благодаря на колегите, които участваха в разработването на а, този доклад. Разочарована съм, че стратегията 2020 не беше тема на дебат. Много колеги бих искали да се изкажат. Ето защо аз искам да ги помоля да представят писмен вид своето становище. Аз съм разочарована от това, че работейки с, заедно с групите и след много а, консултации е внесена резолюция от името на зелените. Два елемента, внесени от госпожа Шлютер, не могат да бъдат отчетени от моята група по тези предложения. Първо, фалшивите сте самостоятелно заети лица. Това е истински бич. И в доклада се казва, че искаме по-добра дефиниция за самостоятелно заетите лица, но и трябва да има ясни критерии за другите работещи. Дефиницията, предложена от зелените по по-неясна и с нищо не допринася до текста. По-нататък призива за директива за гарантиране на едни същи права на всички работещи, независимо от професионалния статут, не разбирам добре за какви права става дума и кой пречи на независимите или работещите. Мисля, че призивите за директива са безполезни. В моя доклад искам постоянният договор на пълно работно време да стане норма и да се спре злоупотребата с нетипичните договорите. Принципът за гъвкавата сигурност означава не само гъвкавост, за да може за да има адаптация към пазара на труда, но и сигурност в работното място. Едното не може да бъде за сметка на другото. Европейския съюз трябва да засили своите усилия да инвестира в компетенциите и образованието и квалификацията Безработицата си остава твърде, на твърде високо ниво и нетипичните договори а, са широко разпространени сред младите. Нетипичните договори са първият опит в пазара на труда. Ако тези нетипични договори улеснява достъпа им до постоянно работно място, бих, каз, бих се съгласила с него, но много често след такъв договор следва дълъг период на, на безработица. всъщност, ако нетипичните договори се използват в рамките на преход от едно работно място към друго, бих, бих се съгласила, тъй като основното Основната цел е човек да остане на пазара на труда. Бих сложил акцент върху основната роля, която играят социалните партньори и организациите на гражданското общество при разработването и изпълнението на политиката на заетостта. Напомням на всички държави членки, че трябва да участват пълноценно, защото е, има сериозни различия между държавите членки. Те трябва да признаят е, ролята, която играят. Със своя доклад Европейския парламент изпраща ясен сигнал на правителствата на държавите членки и комисията е, сигурността, гарантирането на професионалното развитие е задължително за социалната, за социална Европа. Европейският съюз има нужда от ясни насоки, от конкретни мерки, за да се запазят остав нашия, нашия регион в рамките на стратегията 2020. Благодаря. Имам четири заявки. Е, чухте името на колегите. Изпуснах ли някого? Госпожа Къстингер, една минута. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за този доклад който се обръща и засяга един много актуален проблем на европейския пазар на труда, а именно гъвкавата сигурност. Тенденцията показва, че една голяма част от нетипичната заетост се е преминала към срочна. Освен това, броя на тези нетипични трудови договори много се увеличил и това ни дава повод да обсъждаме и да оценим ситуацията на пазара на труда. Много от местата на пазара на труда действително са в опасност, но не бива да допускаме да се стига до тази нетипична заетост. Цялата тази проблематика е отразена в току-що представения доклад. На това може да се противодейства с образование, с насърчаване на равните шансове между мъжете и и жените. Трябва да се насърчават предимствата на гъвкавата сигурност. Благодаря. Давам думата на господин Коферанти. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Груни не само за отличната работа, която е свършила, но и за откритостта, която тя а, прояви към а, мненията на останалите политически а, групи. Това не се чувства често, а когато се случи, трябва да бъде специално отбелязано. Много от това, което е записано в документа, вече се каза. Нашата цел трябва да бъдат постоянните, безсрочните трудови договори. А онези, които са принудени да сключват временни, срочни трудови договори, трябва да имат същите права, както останалите тъй като нашата цел трябва да бъде едно нормализиране на заетостта, като не допускаме несправедливи а, е, условия. А, като казвам равни права, имам предвид е, правото на представителство също така, както от страна на работодателя, така от страна на работниците. А, колективните трудови договори също трябва да включат и тези работници. Госпожа Фигурето. Все повече се а, е, говори за гъвкавост и така наречената гъвкава сигурност, но това води до нетипични и несправедливи трудови отношения. А, е, все повече жени и младежи получават нетипични работни места, откакто беше въведена така наречената гъвкава сигурност. Тази ситуация води до безработица и това е ясен знак за кризата на капитализма, която преживяваме в момента. Тази особена ситуация води до обедняването на работниците, тъй като техните заплати са толкова малки, че изобщо не им позволяват да водят достоен живот. През 2008 година 80 милиона души бяха безработни. Тази безработица в момента нарасна и се увеличи броя на работещите и живеещите в бедност. Гъвкавата сигурност със сигурност представлява един проблем. Трябва да гарантираме достоинството на работниците, създаващи благата. Господин Роси има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще продължа след казаното на преждоговорившата, защото е необходимо да се спре циркулирането на пари и е, е, е, обострянето на трудностите. Трябва да имаме необходимите средства, за да защитим работниците, изложени на тези отрицателни фактори. Нестандартните договори съществуват, тъй като има работници, които не са много добре квалифицирани и не печелят много други, които са по-квалифицирани трябва да получават повече пари. Ние трябва да а, осигурим по-добра защита и искаме да предотвратим разрастването на черния пазар. А сега, господин Шевкович, от името на комисията имате думата. Благодаря, господин председател. Отново искам да благодаря много сърдечно на докладчик защото и времето, в което беше изнесен този доклад е много уместно. Аз виждам много тясна връзка между нейния доклад и доклада, който обсъждахме преди малко, защото проблемът, която занима, се разглежда докладчицата е много актуален, а именно нестандартните трудови договори, социалния диалог, всичко това е много важно за установяването на добри условия на пазара на труда. И има основни послания в доклада, които отговарят на подхода на комисията и стратегията Нова Европа 2020 година. Също така отчитаме прилагането на принципите на гъвкава сигурност и актуализирането на нашето възприемане на гъвкавата сигурност. Необходимо е да се разработи повече този проблем по същество с оглед на новата економическа криза, с оглед на създаване на нови работни места, на диверсифицирани профили на търсещите работна заетост. Необходимо е да се работи на европейско, национално, местно и равнище и неравнище на съответното предприятие. Това е изключително важно за прилагането на принципа на гъвкавата сигурност. Комисията ще приложи редица нови инициативи които ще определят програмата за придобиване на нови умения и нови работни места. Едно изискване за младото поколение за бъдеще. Предложението на комисията, което ще бъде прието през ноември, е насочено за създаване на условия в, пазара на труда, за повишаване на работната завитост, за заетост и за осигуряване на социалния диалог. Аз много благодаря за приноса на парламента. Госпожо Груни, е, уважаеми евродепутати, ние очакваме с нетърпение сътрудничеството и с, и с вас по тези много важни въпроси. Благодаря. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Следваща точка в дневния ред е докладът на господин Фернандеш, зелена книга на комисия.